От социалистите и демократите има молба за номинация на Педро Сила Первейра като член на Комисията по економически въпроси. Няма възражения, следователно това